Какъв е реда във връзка с евентуални възражения? Проверете отново имената и е, цифрите, които се съдържат в текстовете. Давам ви думата, ако наистина става дума за процедурен въпрос. Е, е, аз ви желая също хубав уикенд, господин председател, но все пак, тъй като по време на това следобедно заседание обсъждахме е, нарушенията на правата на човека, е, а не само процедурни въпроси. Мисля, че действително е, въпросите, които е, се обсъждат е, след обед, е, са толкова важни, че се струва да бъдат обсъждани с е, много повече от 20-30 души в е, пленарната зала. Бихме могли да изместим тези дискусии по неотложните въпроси, свързани с нарушение на правата на човека, поне в четвъртък сутрин. Председателят, да, аз разбирам много добре вашата позиция. всеки, който проявява интерес към тези дискусии и желая да участва в тях или най-малкото да присъства, има това право. Така че всичко зависи в крайна сметка от самите членове на Европейския парламент. Вие, естествено, можете да ги мотивирате и стимулирате, ако можете. Желая ви всичко добро. Закривам съседанието.